Okay, friends. Now we'll start. И така, скъпи приятели, нека да започнем с днешното заседание. Нека започнем с първа точка приемане на дневния ред. Ако няма възражения, предлагам да преминем към приемането на дневния ред. Протокола от заседанието от 3 септември 2014 година. Следваща точка. Преди това съобщение на председателя по втора точка. Можете да ползвате всички езици без финландски, хърватски и малтийски. Доколкото разбирам от езиковия профил, отсъства хърватския на нашето заседание. Има промяна в заместниците. Господин Гименес Виладехо се е оттеглил. Госпожа Таня Гонзалес Пенас е посочена като член на Европейския парламент и като заместника член в Комисията по заетост. Томас Шедовски вече не е заместник член на Комисията по заетостта. Виждате тук, че сме заложили обсъждането на а, подписването с а, електронен подпис, с пин или смарт карта. Този дигитален подпис има редица предимства. Увеличаване на сигурността, мобилността и за да може да се използва дигиталния подпис, трябва и отделно да се подаде заявление за ПИН или смарт карта. Цялата информация, както и линка за заявяване на ПИН кода, вече са на разположение на уебсайта на Комисията по заетостта презентация за това как да се използва подписа и да се възползват от него потребителите ще бъде направена през ноември и ще получите покана за това представяне по имейла си. Ако имате някакви въпроси, можете спокойно да се обърнете към секретарията на комисията по заедостта. Трета точка от дневния ред – Одобрение на протокола от заседанието 3 септември. Ако няма възражения, можем да, го, можем да приемем протокола без промени. И след това преминаваме към четвърта точка – заетост и социални аспекти в рамките на стратегията Европа 2020. От 2010 година броя на гражданите, които са незаети или пък има риск за социално изключване се е увеличил в рамките на Европейския съюз. Съгласно прогнозите на комисията, 16 милиона за лица са необходими, за да се постигне целта от 75 10% заетост, заложена в стратегията Европа 2020. Още 16 милиона заети лица. Освен това, разликите в възнагражденията, надниците варират изключително много между държавите членки и отделните региони и всички много добре знаем за тези вариации. И по този начин има риск да се създадат социални, да се, да се създаде социален дисбаланс и аз лично съм участвала в изготвянето на редица въпроси към съвета и комисията, как можем да се справим с тези предизвикателства. В а, а, папките разполагате с този документ с въпросите. Аз ще спомена някой от тях. Дали комисията и съвета са съгласни, че економическата криза заедно с фискалната консолидация води до намаляване на инвестициите към постигане на целите в стратегията Европа 2020 за социална политика и заетост. Втория въпрос. Защо Специфичните препоръки на комисията не призовават за по-стабилни ангажименти за държавите членки в националните програми и реформи, тъй като настоящите цели са недостатъчни за изпълнение на целите в стратегията Европа 2020. На трето място, дали комисията възнамерява да увеличи а, вноските на държавите членки в рамките на а, постигане на целите в областта на социалната политика и политиката по заетостта. На четвърто място, дали съвета или комисията са съгласни, че заетостта и намаляването на бедността трябва да бъдат цели, които са толкова обвързващи, колкото и целите за фискална консолидация, така че социалните аспекти да бъдат равнопоставени с макроекономическите съображения. И последния въпрос, който ще предложа на вашето внимание, как съвета възнамерява да увеличи ангажи... ангажимента на социалните партньори на ниво държави членки, за да се гарантира успешното изпълнение на целите от стратегията Европа 2020. Към тези въпроси ще изготвим проекто резолюция, където се разглежда тези аспекти. Ще очаквам вашите коментари и а, бележки. Господин Саймон поиска думата. Заповядайте. Okay. Sorry. Uh, I'll start... Извинявайте, ще започна с координаторите. Uh, Благодаря, госпожо председател. От гледна точка на европейските социал-демократи тук става дума за един много добър първоначален проект. За нас тук е, три е, момента, три точки са особено важни. Първо, че Scoreboards е, за социалното сфера няма превод на английски. Извиняваме се, има технически проблем. Има ли някакъв проблем? Имаше технически проблем, всичко е под контрол сега. Нека да започнем от началото. Благодаря, госпожо председател. Ние, европейските социал-демократи, смятаме, че това е много добър първоначален проект, като три точки са особено важни за нас по тази тема. Първо, наборът от показатели за заетост и социални въпроси трябва да се подобри, защото иначе няма да постигнем социален напредък в Европа. Второ, ние накрая най-накрая трябва да се погрежим социалните инвестиции да бъдат изключени от границите на дефицита. Ние много ясно можем да проследим по примера на външните места, че политиката на економии не винаги създава добри работни места. И трето, политиката на заетост е абсолютно необходима, обаче социално-политическата сфера в държавите членки не трябва да се пренебрегва. Целите за преодоляване на бедността са точно толкова важни, колкото и целите за заетост. Благодаря. Thank you. Е, Благодаря. Давид Каса, заповядайте. Нямам какво да добавя. Ще внесем изменения в удачния период от време. Благодаря. Благодаря, господин Кас, казва председателката. Макинтайр. Някой друг? От името на екара? Мадам Харт. Okay. Е, uh, Мадам Харкин. Госпожа Харкин. Не знам къде е тя. Да, благодаря ви. Заповядайте. Благодаря. Съвсем накратко по тази тема, защото ще внесем изменения допълнително. Един или два въпроса и извинения, че ще ги дам малко хаотично. По седми параграф тук се говори за взаимно договорени договорни отношения. Какво имаме предвид под взаимно договорени договорни отношения, mutually agreed contractual arrangements. На второ място в девети параграф се говори за необходимостта за увеличаване на инвестициите и подобряване на инфраструктурата. Тук мисля, че трябва да включим а, зелени работни места, цифровия пазар, изследователска и научна дейност. Десети параграф съставлява проблеми и затруднения, защото се говори за изключването на конкретни инвестиции при изчисляването на националния дефицит. И това е въпрос по който ще бъде трудно да постигнем споразумение, ако не е невъзможно. Но, както казах, ще внесем изменения. По 15 параграф тук се говори за избирането на индикатор относителна бедност. Бих помолила за малко допълнителна информация по този въпрос. Знам какво означава това, но не мисля, че съществува такъв показател или такъв индикатор или дали се е използвал преди. С изключение на това, другият ми коментар е свързан с устно поставените въпроси. Там може да се използва по-различна формулировка. Например, по отношение на социалните аспекти и заетостта в стратегията в първи и четвърти въпрос, вместо фразата дали е съгласна комисията, можем да кажем дали комисията възнамерява вместо agree, consider. Просто предложение за редакция на формулировката. Това са коментарите от моя страна. Благодаря.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 От името на моята политическа група Обединената левица искам да подкрепя предложения проект. Мисля, че приоритетите са поставени правилно и се показва много ясно, че въпросите за заетостта, за качествената заетост и борбата с бедността са тясно свързани помежду си, поради което аз мога само да подкрепя това е, поставяне на приоритетите. Искам да припомня на госпожа Харкен Слагното. Вие поставихте въпрос във връзка с точка 10 или 15, във връзка с показателите за относителна бедност. През последния мандат ние често водихме тази дискусия. Искам да ви напомня, че Европейският съюз е подписал едно споразумение, в което взема отношение по относителната бедност и пояснява какво разбира по това понятие. Това всъщност е показател който се отразява върху националните средни нива на заплащане и също така средните доходи на едно домакинство национално равнище. Искам да припомня, че по време на Европейската година за борба с бедността взехме решение в тази връзка и точка 15 гласи, че в бъдеще държавите членки ще могат да избират между три индикатори в бъдеще. Това, което искате вие всъщност води до общи за всички данни и това, че допълнителни индикатори могат да бъдат включени по всяко време, обаче не може да се прави разлика между ябълки и круши, т.е. как на базата на Лисабонската стратегия ние можем да, постигне, да установим дали сме постигнали целите си, след като за измерване се използват различни показатели. Uh, Благодаря ви. Джин Ламбърт. Yeah, thank you, thank you, Благодаря, госпожо председател. Няколко неща, които исках да поставя като въпрос бяха споменати от Мариам Харкин. Но във въпросите си мисля, че трябва да засегнем нещо по отношение на инвестициите и в тази връзка дали се инвестира в потенциални сектори, където могат да се създават работни места и в бъдеще. И мисля, че това е свързано с прегледа и по този начин мисля, че можем да се придвижваме напред. Благодаря и за енергийната ефективност с осветлението. Ето защо мисля, че трябва да бъде отразено това. В нашата резолюция като комисия трябва да се фокусираме върху заетостта и социалните аспекти, но освен това трябва да направим връзка с другите измерения в стратегията Европа 2020, не само приобщаващия растеж, но също така устойчивостта на този аспект. Е, защото трябва да има последователност в стратегията. Измененията, които ще внесем, са именно в тази насока. Що се отнася до 15 та точка, 15 11 параграф за индикаторите за бедността. Доколкото знам, в момента се осъществява нещо много интересно от Европейската мрежа за минималния доход и мисля, че те изготвят много силен документ за, изготвяне, за използването на относителната бедност и абсолютната бедност, защото в някои страни именно втория индикатор се прилага. Но със сигурност както колегата посочи, трябва да засегнем във въпросите избора за на индикатор в държавите членки. Със сигурност ще внесем някои изменения и по двата аспекта. Благодаря. Thank you. Благодаря. Господин Саймон. Thank you. Благодаря. Понякога по-големите неща, които са грешни, изглеждат толкова мащабни, че не си заслужава да говорим за тях. И това се забелязва всеки път, когато се стигне до такъв въпрос. Дефицитът и критерият за дълг са законно обвързващи задължения с санкции, а тази стратегия Европа 2020 представлява стратегия с конкретни цели и амбиции, без санкции, които не се налагат. Това, според мен, е крайно дисбалансирано за хората. И това е една от причините, поради които а, хората нямат доверие в институциите. И това е още по-видимо по отношение на финансовата политика и заетостта. Ето защо няма как да го оставим така, защото това се отразява на правата на хората и социалните практики. Thank you, Mr. Simon. Благодаря, господин Саймън. Господин Пирински. Thank you, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. Е, няколко думи по 10 параграф по проекто резолюцията. Мисля, че госпожа Харкин вече спомена някой от тях в е, своето изказване. Идеята за изключването на конкретни видове инвестиции в националните цели за дефицита е много трудно да се обмислят, а дори трудно да се съгласим с тях. Ето защо бих призовал колегите да обмислят максимално високо ниво на гъвкавост в това предложение, което ще предложа като изменение по 13 параграф, където се посочва, че този тип инвестиции в научно-развойната дейност, образованието, професионалната квалификация и умения може да се разглежда последния начин. Това, което ще бъде изключено от целите, ще бъдат нетните повишавания, увеличения на разходите в съответните области от целите за дефицит на годишна база. Мисля, че това отговаря на притесненията, че това ще бъде отворена врата, метафорично казано, за бюджетна безотговорност, за арбит регистрирано за произволно изключване. И тук се говори за нетно увеличение за нива, които вече са залегнали в целите за дефицита в базовата година. Ето защо приканвам колегите от онези групи, кои, според които е невъзможно да се помисли в тази насока, да не затваря, да не изключва тази област, защото тя е от ключово значение противен случай можем да говорим за различни видове инвестиции и социални политики, но ако не включим необходимата гъвкавост в целите за дефицита, всичко ще остане само на хартия като добри пожелания. Благодаря, госпожо председател. Thank you. Благодаря, господин Ман. Всъщност вече беше отговорено е, Госпожа Сандър. Мерси. Е, Благодаря. В проекто резолюцията се дават някои възможности, за да се е, увеличи заетостта и да се намали отхвърлянето на младите от обществото. Един е да се създаде законова рамка, която да поощрява предприемачеството. Мисля, че това също може да подобри положението на младите. Е, е, Благодаря. Господин Балас. Мерси. Два елемента. Първият по седми параграф. Е, има нещо, което не ми е съвсем ясно. Споменава се идеята да се въведе договорен метод между комисията и правителствата, като се вменява на държавите задължението да извършат структурни реформи. Това ще остави на страна европейският и националните парламенти. Поне така тълкувам тази разпоредба. Е, имаме подкрепа за този текст, но мисля, че тази неяснота трябва да бъде отстранена. Да става ясно за какво става въпрос. Второто. Искам да отговоря на а, изказването за инвестициите, които трябва да се а, включват в задължителните критерии. Не искам да давам уроци, но вижте какво става на международно равнище. И по-специално в международните квалифицирани е, е, за леви институции, като е, Международния валутен фонд, където непрекъснато се казва, че ако те могат да подкрепят някои структурни реформи, каквото и да стане, ако това не се компенсира от масови инвестиции, това предизвиква рецесия. Марио Драги казва същото, да се пускат пари, да се печатат пари от Централната банка ще породи същите резултати. Това са отдавна известни правила и е, точно затова ние поддържаме нашата позиция. Thank you. Благодаря. Господин Ереке. Благодаря. Първо искам да благодаря на колегата Носкоп за много добре подготвената проекто резолюция. Още веднъж да кажа ясно, Европа 2020 е стратегия за растеж и заетост на Европейския съюз. Правим ли всичко, за да може тази стратегия да не е, се е провали като Лисабонската стратегия от 2000-та година. Така че трябва да е, вложим всичките си сили за заетост чрез растеж. И тук винаги преследваме пет основни цели. Заетост, изследователска дейност и развойна дейност, климат, енергия, е, образование, социално включване и борба с бедността. Ние имаме седем водещи инициативи за иновация, цифрова економика, заетост, младеж, индустриална политика, борба с бедността и ефективност на ресурсите. Изходна точка при Европа 2020 е вътрешния пазар. Повече работа е последица от тези мерки и това трябва да намери е, отражение в социалните аспекти на стратегията. Вие знаете, че економическите цели, тяхното насърчаване е, трябва да насърчава е, развитието, а не да го спира. Така ще постигнем социалните цели. Като европейски парламентарист аз пледирам демократския фактор да намери повече внимание. Е, предизвикателството е свързано с застаряване на населението, намалена ръждаемост, променени семейни структури и миграция. Европейския съюз още през 2006 година в стратегически документ посочи подкрепата на демократичното одобрение чрез създаване на по-добри условия за семействата и съчетаване на професионалната дейност и семейството и това беше посочено като върховна цел. Тя трябва да ни служи в бъдеще като ориентир. Обобщаването на координационните мерки в сферата на пами, семейната политика и е, една политика обърната към семействата в Европа могат да станат част от Европейска стратегия за семействата, която пък да се превърне в двигател за вътрешния пазар и постигане на целите на Европа 2020. Ще се радва много, ако се обърне по-голямо внимание в е, този проект резолюция на въпросите, свързани с демографското развитие и семейството. Благодаря. Благодаря. Някой от комисията дали иска да направи изказване? No. Не. Thank you for all your... Благодаря за всички изказвания. Това е първия обмен от изказвания по така изготвените въпроси. По отношение на седми параграф, си мисля, че ще трябва отново да разгледаме тази част от текста и ще го направим със сигурност. Ще внесем заявлението за резолюция и устни въпроси своевременно от името на комисията за ноемврийското пленарно заседание. И поради ограниченото време и изменения могат да бъдат внасяни само чрез координаторите от името на политическите групи. на английски язик. Ще ви представя и графика. Документите са на разположение 84 АМ. Така ще бъде по-лесно и за вас, и за секретарията да работи с, с тях проекто въпросите, устни въпроси и резолюцията ще бъде за 30 септември. Срокът за изменения, това за координаторите, е 7 октомври. Тук подчертавам, че Коментарите трябва да бъдат на английски. Срокът е 16 октомври. Приемането, разглеждането на документа ще бъде на 4 ноември и след това на 24-27 ноември в пленарна зала. Това е графика, това са сроковете. Както подчертахте и самите вие, това е много важно политическо становище от страна на Комисията по заетостта. Ето защо Сърдечно ви благодаря за всички коментари, защото наистина нещата са изключително важни, а все още ни предстои много работа, за да постигнем очакваното и да постигнем целите в стратегията Европа 2020. Yes, you wanted the floor. Мисля, че вие искахте думата. Заповядайте. Не мога да видя името ви от тук. Благодаря, госпожо председател. Аз съм много шокиран, че е, само координаторите могат да внасят изменения, че независимите не могат да се излизат и че само английски е разрешен. Това е доста затрудняващо за хората, които не знаят английски, още повече когато сроковете са абсолютно невъобразими от днеска до утре. Хубаво е европейските депутати да са видими, да са легитимни пред всичките си сънародници във всяка една от европейските страни, но ако не можем да работим, не виждам какъв е смисъл от всичко това. Благодаря. Цимер. Госпожа Цимер. Аз признавам, че също съм много изненадана и зададох въпрос дали има решение на координаторите. Е, иначе бих искала да се запозная с е, тези материали. Аз е, владея английски язик, мога да внасям искания на английски язик, обаче ако това е само за координаторите и само на английски, аз бих искала тези неща да се изяснят е, как е, се стигнало до този момент. За мен това е много странно. Yes, well, it's... Председателката, да, това е изненадващо за всички ни, но ако искаме да имаме някакво въздействие върху комисията и съвета, съвета и комисията, преди да вземат някакво решение, трябва да работим възможно най-бързо. Така че ако искаме просто да формулираме нещо, в което силно вярваме, то тогава можем да определим и друг график. Но ако искаме да имаме въздействие върху решенията, които ще бъдат взети, трябва да процедираме по този начин с този график. Надявам се, че ще можете да спазите сроковете в графика по отношение на независимите можете да направите свои коментари, но това трябва да стане на английски язик. Няма как да процедираме по друг начин. Yeah, and, and all the comments. Всички коментари ще бъдат включени от, в протокола от заседанието. И това ще бъде изключително полезно. И така, благодаря ви за този важен дебат. И ако искате този дебат да прерасне в нещо, което ще окаже влияние върху съвета и комисията, то тогава наистина трябва да работим по този начин. И така, надявам се, че ще можете да приемете нещата такива каквито са, защото те са много важни. Нека сега преминем към пета точка от дневния ред. 5, 6, 7, 8 и 10. Тук по тези точки се при, предвижда гласуване. While we are looking for our и докато се подготвяме за гласуването с картите, ще дам думата първо на докладчика, господин Серджио Гутиерес Прието, а след това ще чуем изказвания от съдокладчиците. Господин Прието има думата, заповядайте. Съвсем кратко, госпожо председател. Ще представя компромисното решение, до което стигнахме. Вярно е, че в началото имаше един текст. Това е много важен доклад за европейския семестър, за европейския растеж и по-отделно разбивка за всяка една отделна държава членка. По време на първата дискусия в нашата комисия ние отправихме едно много силно послание към другите европейски институции, наблягайки на приоритетите и линиите, които трябва да следваме през бъдните години. Положихме много усилия, за да постигнем съгласие между различните групи. Внесахме 36 компромиса, което беше плод на един много ползотворен диалог и е, по този начин стигнахме до основните е, насоки, които предпоръчва Комисията по заедостта и социалните въпроси. Макар, че има известно економическо възстановяване, е, европейските граждани продължават да, да живеят трудни условия, много висок безработица и увеличената бедност, е, лошите условия на труд, е, лошото възнаграждение, което не позволява да, на бедните да се измъкнат от нищетата. Затова Комисията по заетостта иска да се положат по-големи усилия, за да се стимулира заетостта, е, да се възобнови економическия растер и да се, най-вече да се направят структурни реформи, които позволяват да се засили производителността и конкурентоспособността на нашата економика, като същевременно се запазят всички социални изисквания, условия, които характеризират нашия социален модел. Това е единствения начин да гарантираме една конкурентоспособна пазарна и социална економика. Това ще позволи и да се намалят огромните различия между различните типове трудове договори, между младите и по-възрастните, между мъжете и жените. Ние настояваме в цялата колегия на комисарите да се включи активно в една хоризонтална, амбициозна политика. Нашата комисия настоява за активно разкриване на работни места. Това трябва да бъде една амбициозна политика, която да включи цялата комисия, Европейска комисия. Настояваме на, на, а, проблемите, които будят особена загриженост. Това е безработицата сред младите и а, е, дългосрочно безработните. В много държави членки това е тревожен източник на бедност. Радвам се, че постигнахме компромис между различните политически групи. Важно е Комисията по заедостта и социалните въпроси да не е, се, е, да не губи от поглед значението на социалния модел, въпреки трудната економическа конюнктура, в която се намираме. Гордея се с компромисите в, в името на малките и средни предприятия, политиката на реиндустриализация, запазването на демократичната легитимност е, изключително важен елемент от економическото управление и социалната политика. Така, е, мисля, че европейските граждани ще се чувстват е, представени. В член 54 благодарение на диалога постигнахме консенсус. Мисля, че сега доклада представя мнозинството от вижданията в нашата комисия. И благодаря на всички, които допринесаха за намирането на този компромис. Благодаря ви, госпожа Фонтание. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Аз е, няма да добавя много неща. Колегата е, Готиерес много подробно поясни нещата и също така обобщи много добре измененията. Затова искам съвсем накратко да посоча, че е, това ще бъде успех тук в НП мога да кажа, че можем да приемем почти всички компромисни изменения. Всички политически групи положиха усилия. Добре е, че постигаме напредък с този текст. И всъщност за това става дума при един компромис да се намери решение, което да удовлетворява всички политически групи. Мисля, че успяхме и а, още веднъж искам да благодаря на господин Гутиерес за неговите многобройни усилия за постигане на тези компромиси. Знам, че понякога той предпочиташе други решения, би предпочел и друг текст, но се радвам, че всички проявихме готовност към компромис и е, е добре, че бяха взети предвид и идеите на НП. Така че този доклад може да бъде прият с голямо мнозинство. Мадам, благодаря, госпожа Батайова. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да благодаря за отличното сътрудничество по време на заседанията на е, докладчиците в Сянка. Ал да има готовност да подкрепи голяма част от компромисните решения. Разбира се, има някои области, където не успяхме да постигнем споразумение поради различна идеология. Благодаря за сътрудничеството и за отличния урок по испански, който успях да получа по време на тези заседания. Госпожа Ламберт. Е, е, е... Не е тук. Рини Рона Кари. Not... Не е тук. Мистер Ман. Господин Ман. Um, eine... Аз имам един въпрос. Навсякъде е посочено компромис и след това е написано Кево рапортер. Винаги е, обаче трябва да се посочва коя политическа група застава за този компромис. Има някои е, резерви от някои политически групи, които казват, че след това не иска да гласува. Това е позиция на всички групи ли е или има разлики между политическите групи. Това просто не е отразено в документите. Аз, например, имам големи проблеми с компромиси С и Т също така 16, където става дума за автоматични стабилизатори и всъщност това е начало на европейска осигуровка за безработица. Някои държави членки отхвърлиха тотално. И за това въпросът ми е, кой застава за тези компромиси? Всички политически групи или само някои от тях? Това би трябвало да се знае. You can see it in the Това можете да видите в списъка за гласуване как са представени групите. Ще, се, ще дам думата сега на докладчиците в Сянка. Не всички докладчици в Сянка обаче са тук. Но до всичко това можете да видите отразено в списъка за гласуване. Now we'll start the vote. Нека започнем с гласуването. Ако разполагате вече с списъка пред себе си. Uh, uh, ще, дам ви, ще ви дам няколко минути, за да намерите картите си за гласуване. Compromise, compromise uh, All set. Then we'll start with compromise. Ако сте готови, нека започнем с компромис F. Тези, които са за, моля да гласуват. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис G за. Искате думата ли? А, искате да се гласува електронно. Можем с дигане на, гла... на ръка да гласувам. Компромис G. За. Против. Въздържали се. Мисля, че тук трябва да направим проверка с картите. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се с два гласа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 44-то изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 45-то изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 46-то изменение. За. Против. Въздържали се? Не е съвсем ясно. Трябва да направим проверка. Всички ли гласуваха вече? Край на гласуването. Това означава, че се приема. Чудесно. Нова е тази апаратура тук. 47 изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. И така. Компромис хаш. За. Против въздържали се, приема се. И така преминаваме към параграф 3, изменение 52 за, против, въздържали се, приема се. Компромис и ай латинско за, против, Въздържали се. Приема се. Нека сега преминем към компромис J. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис К за против въздържали се. Приема се. Нека преминем сега към следващото изменение, което е 67 по параграф 6. Изменение 67. За, против, въздържали се. Нека проверим. The vote is open. Можете да гласувате. Have you all voted? Всички ли гласуваха вече? И така, край на гласуването. От НП един глас повече един от заместниците може да изтегли картата си. И така, край на гласуването. И така приема се това изменение. Нека сега преминем към компромис L. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 71. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис М. За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 8, изменение 78. За, против, въздържали се. Нека проверим. Край на гласуването.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 Изменение 92 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 94 за, против, въздържали се, приема се. 95-то изменение за, против, въздържали се. Нека проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 96 сега. За против, въздържали се, отхвърля се. 97 изменение. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 100 за, против, въздържали се, Отхвърля се. 101. За. Против. Въздържали се. Нека направим проверка тук. The vote is closed. Край на гласуването. Да, приема се, казва председателката. Не, поправя се. Тук зеленият цвят ме обърква. В крайна сметка отхвърля се. 98 и 99 изменение. За. Против. Да, и тук трябва да направим проверка. The vote is closed. Край на гласуването. Този път се приема с един глас. Е, Изменение 102. За. Против. Въздържали се. Приема се. 103 за, против, въздържали се, приема се. Компромис П за, против, въздържали се, приема се. Изменение 109. Сто и девет, сто и десет, сто и единайсет гласуваме анблок защото тук измененията са идентични, затова гласуваме заедно. За, против, въздържали се, приема се. Е, гласуваме, извинявайте, проверка правим. Електронно. Край на гласуването. Да, приемат се. 113 за, против. Извинявайте, отпада. Тогава преминаваме към 114 за, против въздържали се, отхвърля се. 115. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Q. За, против, въздържали се, приема се. 121 за, против, въздържали се. Нека направим проверка. The vote is closed. Край на гласуването. Е, НП има с един глас повече. Някой трябва да се оттегли. Добре. Отхвър. 122. Параграф 14а. Изменение 122. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Р. За. Против. Въздържали се. Приема се. След това Джин Ламбърт, изменение 130 за, против, въздържали се, приема се. Компромис С за, против, въздържали се. Нека да проверим. Да, няма как да се прецени. Край на гласуването. Да. Може би можех да преценя. Приема се. Компромис Т. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 139 за, против, въздържали се, отхвърля се. 137. Изменение 137 за, против, въздържали се, приема се. Сиан Саймон и изменение 138 за против въздържали се приема се Изменение 140 за против въздържали се приема се Нека да проверим 140. Край на гласуването. Отхвърля се. След това 141 изменение. За. Против въздържали се, отхвърля се. Компромис Ю. За, против, въздържали се, приема се. Компромис В. За, против, въздържали се, приема се. Компромис W. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверка. Можете да гласувате. Край на гласуването. No, I don't. I don't Е, Край на гласуването. Да, отхвърля се. Yeah, we are on Uh Минаваме на изменение 161. За. Сто първо изменение. 161. Моля, гласувайте за. Все още сме на 161 изменение. За. Против въздържали се, отпада. 162 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сто шестдесет и три за, против, Въздържали се? Нека направим проверка. Uh, the vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 164. За. Против въздържали се, приема се. 165-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 166 за, против, въздържали се, приема се. Компромис X за, против, въздържали се. Проверка правим. We check. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Да, впечатляващ резултат. Компромис Y. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 174. За. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека направим проверка за по-голяма сигурност. The vote is... Край на гласуването. Да, наистина отхвърля се. Изменение 175. За. Против. Въздържали се. Приема се, но ако искате, можем да направим проверка. Добре, нека направим проверка. Можете да гласувате. Край на гласуването. Да, да, приема се. Компромис Z. Тук са внесени устни изменения. Има ли някакви възражения по устна, устното изменение от НП? Няма възражения. В такъв случай приемаме устното изменение и тогава гласуваме по компромис Z за, Първо трябва да видим дали има някакъв проблем, който трябва да се представи и след това да преминем към а, гласуването. Трябва да се направи представяне на направеното изменение и след това да се премина към гласуване на компромиса. Но то е представено в списъка и ако няма никакви възражения по изменението, то тогава не виждам защо да не преминем към гласуването. Защото в документа в списъка е представено това изменение. Мисля, че вие попитахте дали има някакви възражения срещу изменението. Няма възражения. Тогава нека гласуваме по това изменение заедно с устното изменение, как, така както е представено в списъка за гласуване. Поне аз така виждам нещата. Sí, la mesa al final es quien decide. Така, в такъв случай вие взимате решение, вие преценявате, но така или иначе първо трябва да се представи устното изменение, гласува се по него и след това се гласува по компромиса. Така разбирам аз процедурата, така знам аз. Председателката, не, не точно така е процедурата, но няма проблем, ще дам думата на Кюташтайн. Ние сме против устното изменение. Госпожо председател, вие попитахте дали има някакви възражения срещу изменението и след това преминахме към друга процедура. Не сме съгласни с тази процедура. Не можем да се връщаме към нещо, което а, вече е решено. Не, няма как да преминем към гласуване и изразяване на възражения срещу устното изменение. Не мисля, че това е справедливо is rejected, then we vote on the original text. Mm. You have two options. It's up to you. I hate this. Uh, we'll start from, from start. Нека да започнем от самото начало. Има ли някакви възражения срещу устното изменение? Да. Трябва да има повече от три възражения. think, have... Мисля, че господин Касъл, че намерихме решение. Ще гласуваме. Ще гласуваме по компромис Z и това ще стане заедно с устното изменение и можете да подкрепите, да сте за или против, както обикновено. И така, нека сега гласуваме по компромис Z. Заедно с устното изменение. Моля, гласувайте за, против, въздържали се. Нека направим проверка. Uh, the vote is clear. Край на гласуването. Приема се. Нека сега преминем нататък. Изменение 187. За,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 против, отхвърля се. Изменение 205 за, против, въздържали се. Нека направим проверка. 205. We are voting on 205, and the vote is closed. Yes, <laughs> it's carried. Uh, Край на гласуването. Приема се. Сега изменение 206. За, против, въздържали се. Нека направим проверка и тук. Uh, the vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 211 за против въздържали се Според мен се отхвърля но нека да направим проверка за 211. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Oh, wants to... yeah. Юта още не е гласувала. Oh, така или иначе обаче се отхвърля. Тези против имат по-висока стойност. All Okay, we are on um, amendment to... И така, изменение 210 за, против, въздържали се, приема се. Проверяваме 210 дали се приема или не. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 207. Не, всъщност преминаваме директно към 212. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис АД. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис АЕ. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 220 за, против, въздържали се, приема се. 222 за, против, въздържали се, приема се. Компромис АФ за, против, въздържали се, приема се. Компромис АГ на следващата страница. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 238 за, против, въздържали се, приема се. Компромис АХ за, против, въздържали се, приема се. Параграф, изменение 242 за. Изменение 242 за, против, въздържали се, се. Нека проверим. Край на гласуването. Приема се. Изменение 243 за. Против. Въздържали се. Нека проверим. The vote is over. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 244 за против въздържали се, приема се. 246 за, против, въздържали се, отхвърля се. 247 за, против, въздържали се, приема се. 248 за, против, въздържали се, Отхвърля се. 249 за. Против. Въздържали се. Приема се. 250 за. Против. Въздържали се. Приема се. 252 за, против, въздържали се, приема се. 253 за, против, въздържали се. Нека проверим. The vote is open. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 251. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 254 за. Против въздържали се, приема се. 255 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека проверим 255. Моля гласувайте. 255. Край на гласуването. Да, отхвърля се. Изменение едно. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис А. Компромис А за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 5 не, директно към седмо изменение. За. Против. Въздържали се. Трябва да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се.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 против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Б за, против, въздържали се, приема се. Изменение 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 17 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 18 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 19 за. Против против, въздържали се. Нека проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 20 за, против, Въздържали се. Приема се. Изменение 22 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Добре, нека проверим изменение 22. Моля, гласувайте. Край на гласуването. А, приема се с един глас. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. Компромис Д за, против, въздържали се, приема се. Изменение 31 за, против, въздържали се, приема се. Компромис е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 34. За. Против. Въздържали се. Приема се. И така. Последно гласуване. Машината стои. Okay, the vote is... И така край на гласуването. 41 за, 5 против. Поздравления! Поздравления на господин Сергио Готиерес Прието. Не сме свършили още с гласуването. Трябва да гласуваме по шеста точка. Mm. It's the working time, mm. working time, mm. and in the It's your report. We'll vote on the uh, working time uh, in inland waterway transport, and um, uh, it's a roll call vote. Говорим за uh, работното време в сектора на вътрешния воден транспорт. Uh, моля да гласувате. Вътрешен воден транспорт, работно време. Край на гласуването. 39, 39 за. Приемат се. Друго становище за мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. well, uh, we vote, uh, there is an... Преди да гласуваме, има устно изменение към него от Мария Арена. Заповядайте. От името на госпожа Мария Рана, моля при номер 9 да се заличи израза, който е в скоби. cars to wind mills in Germany. We think it's not uh, very good to mention to Мисля, че не е много удачно. Просто няма смисъл да се настройва една държава против друга, поради което искам текста в скобите, който е накрая да се заличи. Той се намира в края на абзац. Okay, we'll vote on... Добре, нека да гласуваме това основно изменение. Електронно гласуване. Става въпрос за заличаване на текст. It's, it's a vote on, on uh, uh the whole. Uh, uh... Или гласуваме по този параграф, където се заличава текст. За. Против. Край на гласуването. 41 за. Двама против. <clears throat> Сега. следващото становище пак за фонда за приспособяване към глобализацията. Белгия. За, против, в електронно гласуване, закриваме гласуването. Приема се. и от Комунидад Валенсиана, мобилизина на средства пак от Европейския фонд. Моля да гласуват електронно. <clears throat> Край на гласуването. Приема се. Гласуване Карсит Белгия. пак решение за ползване на средства от фонда за глобализацията. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. И това беше последното за гласуване. Много да ви благодаря. Следващата среща, следващото ни заседание на 16 октомври. Довиждане тогава и благодаря за участието в днешното заседание.